Уважаване um, Уважавани колеги, извинявам се за закъснението. Вече сме готови и можем да започнем нашето изслушване. Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да ви приветствам на това изслушване «Превенция и борба с радикализацията и насилствения екстремизъм». От доста време всъщност бяхме планирали това изслушване и сме много удовлетворени, че вече успяхме да организираме това изслушване по тази толкова важна тема. Знаете, че в близко минало имаше различни терористични атаки в държави членки. Хиляди младежи от Европа се присъединяват към терористичните, терористите в Сирия и в Ирак, така наречените чуждестранни туристични бойци. Идеята е всъщност да обсъдим различните възможности за превенция и борба с радикализацията. Европейският парламент и в частност господин Дати приеха преди една година, ноември 2015, резолюция за превенция на радикализация и набиране на европейски граждани за туристични организации. И от тогава всъщност тази резолюция е част от нашата работа. Ние разбира се сме поканили хора, които ежедневно работят с тези въпроси и предизвикателствата, особено радикализацията в интернет и в затворите и а, това е тема, която е застъпена също в а, доклада на а, господин Дати, а също разбира се и радикализация в а, правната система. Първата сесия може да започне да определим основните теми. И разбира се, може да се слуша по интернет това изслушване, тази първа сесия. Ще разгледаме първо резолюцията от 2015 година по радикализация и какви са препоръките на парламента. Разбира се, господин Дати и той е докладчика. Първо ще се изкаже. Искам отново да приветствам за втори път в последните два дни комисаря Кинг, който отговаря за а, Съюза за а, сигурност. Първо а, ще се изкаже докладчика по резолюцията а, на парламента за радикализация и ще ни представи а, темите в а, тази резолюция. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, на първо място искам да благодаря на участниците в изслушването за това, че са тук, по-специално на ораторите, които дойдоха тук, за да споделят експертния си опит. Почти точно преди година Европейския парламент прие е, резолюция за борба срещу радикализацията е, и доклад, е, по който бях докладчик, прият с е, голямо мнозинство. Тук искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка. Работихме в, един изключително теж, в изключително тежки условия, предвид нападенията на звестник Шарли Ебдо, нападенията в Париж. Доклада бе прият няколко дни след нападението от 13 ноември 2015 година, причинило 130 жертви и стотици ранени. Някои от които продължават да са в болница и до ден днешен. И в Европейския парламент поехме отговорността си, като предприехме редица мерки за засилване на сигурността на европейските граждани, за да сме сигурни, че такива трагедии няма да се случат отново. А, тук в парламента имаше по-малко разногласие за тези мерки, колкото, защото всички бяха убедени, че те вървят в правилна посока за засилване на сигурността на гражданите. И така на 25 ноември миналата година апелирахме към държавите членки да предприемат солидни мерки за борба срещу тероризма, по-конкретно за личаването на такова съдържание в интернет, наказателна отговорност на, интернет, на големите интернет компании, също така радикализацията на младите хора, засилването на ролята на образованието при предотвратяване на радикализацията, системни проверки на външните граници на Съюза, борба срещу финансирането на тероризма, прозрачността на финансирането отвън, по-конкретно от страни от залива. Това е една мярка, която трудно се прилага в държавите членки, но смятам, че е, тя е важна и мога да кажа, че година след приемането на доклада си даваме сметка, че е, организациите, апелиращи към радикализация, биха били отслабени, ако се действа в източника на финансирането. Някои от предложените мерки вече са, се прилагат, други обаче не толкова. Но борбата ни срещу е, тероризма и конкретно срещу ИДИЛ със сигурност не е спечелена въпреки случващото се в Мосул или в Ирак, битката срещу ИДИЛ не е изцяло спечелена. И за да не се случват отново такива варварски деяния, трябва да видим какво е направено, какво не е направено, какво предстои да бъде направи, защото Европейския съюз реагира понякога твърде късно, едва след като трагедията се е случила. Но не можем да реагираме само след като се случат варварски атентати. Днес заплахата за нашето население е огромна много по-висока от, от когато и да е било преди. И нито една държава членка не може да реагира меко пред такава варварщина. Освен това не може да не реагираме остро пред органи... терористичните организации, които уронват нашата младеж. Трябва да видим къде сме били успешни в последната година. Също така е добре да извлечем изводи за усилията, които предстои да положим. Ще разгледаме две основни теми по доклада предотвратяване на радикализация в интернет и предотвратяване на радикализация в затвори. Още веднъж искам да ви благодаря за това, че сте тук. Добре е да работим заедно и е, господин комисар Кинг, благодаря ви, че сте тук. Аз подкрепих вашата номинация на този ресор за сигурността. Това е предимство за нас в Европейския парламент и се радвам, че може те да ни отделите време. В края на следобеда ще има и представители на съвета, което също е много важно, но понякога оставам с впечатлението и ще бъда честна, като го казвам, че съвета е по-слабо ангажиран, отколкото е парламента и комисията, но става ясно, че в някои държави членки определени мерки не се прилагат. Предотвратяването е много важно, когато става въпрос за радикализация на териториите на държавите членки и те са тези, които носят първата отговорност за това начинание, защото джихадизма и радикализацията засягат всички ни днес. И то по един и същи начин. Подчертавам това твърдение. И за всички бъдещи мерки, които ще предприеме съвета на Европейския съюз за борба срещу радикализацията и нейното предотвратяване, защото това е едно опасно явление, което не задължително води до тероризъм, но от дебата, който се проведе, стана ясно, че радикализацията не винаги води до тероризъм, до тероризъм, но при всички положения води до престъпни деяния. Така че е много важно тя да бъде предотвратена. Експертите твърдят, че военните събития в Сирия и в Ирак увеличават риска от нападения в Европа, защото много по-трудно е да се проследява влизащите в Европейския съюз от Ирак и Сирия, особено с съставянето на регистъра за резервационните данни на пътниците. Важно е да се прави и разследване тук. 2016 година показа, че има много мрежи за атентати, които бяха разбити. Тук ще спомена нападението в Ница, в Германия също това лято имаше много нападения и всичко това ни кара да бъдем бдителни постоянно. В парламента предприехме мерки за изпълнение на ангажиментите ни по Една от тях е регистъра за резервационните данни на пътниците, прият през април месец и държавите членки трябва да направят всичко възможно, за да бъде той оперативен възможно най-бързо. Атентатите в Париж от миналия ноември месец показаха, че има радикализи, е, радикалисти влезли в Европа, защото външните граници на Съюза не са били добре надзиравани и за тях е било лесно да влязат с фалшиви документи, защото не на не навсякъде се прилагат биометричните данни. И още веднъж е, този, е, извършителите на атентата на 13 ноември са успели да влезат без... безпрепятствено, без никой да си даде сметка, че документите им са фалшиви. Освен това, колегата Моника Маковей свърши чудесна работа за довършване на работата по радикализма също, която съм взела предвид в моя доклад. Други мерки се прие, прилагат в парламента, конкретно реформата на ЕКРИС, регистъра за свидетелствата за съдимост. И аз съм напълно уверена, че всичките ми колеги искат да приключим по тези досиета възможно най-скоро. По напредъка в двете основни теми, за които ще говорим, радикализацията в интернет и в затворите, с Twitter и Google бе отбелязан действителен напредък, но не бива да забравяме, че имаше и голям натиск за това, защото те в началото стояха дистанцирани от темата. Twitter твърди, че е, е замразил 235 000 акаунта за тази година. Това е възможно, но е недостатъчно усилие, защото интернет продължава да бъде предпочитания канал за комуникация на радикалистите и ще е, чуя с удоволствие вашите коментари по този въпрос. Също така, комисията създаде Европейски форум по интернет, е, започнал преди година от комисар Аврамополус. Интересуваме да чуя дали държавите членки са предприели конкретни мерки във връзка с него. Ще има размяна на мнение по този въпрос. Знам, че втората среща по този форум ще е на 8 декември тази година. Ще стане дума за това. А относно радикализацията в затворите, трябва да кажа, че сме в задънена улица, защото в някои затвори в Европа радикализацията е, експлодира, има бум на радикализацията Разпратихме въпросник на всички министри на вътрешни работи на правосъдието, в които им задаваме конкретни въпроси за радикализацията в затворите им в техните държави. И от въпросника става ясно, на него отговориха почти всички държави членки, там много малко държави са решили да се справят с този проблем и много малко мерки са предприяти за това. Затова важно е държавите членки да предприемат мерки за борба срещу радикализацията в затворите, защото не можем да оставим този бич да се разпространява и в затворите. Единственият страна участник по този въпрос са пенитенциарните служби, които са заляти от работа и нямат възможност да се справят с мащабите на това явление. В Дания и в Нидерландия има програми за това. Те работят сравнително добре. Във Франция от година-две обявяваме Казваме, че ще предприемем програми, но за сега това не се прави на практика. Как ще стане то? Ми интересуваме да чуя. Какво е понятието за тези програми? Кои са основните участващи страни в радикализацията? А и днес какви са профилите на лицата, участващи в програмите за дерадикализация? Защото самите лица не проявяват инициатива спонтанно, трябва тя да бъде направена принудително. Така че ако е доброволно присъединяването към тези програми, не мисля, че ще бъде много успешни. Сега, сега ще спра до тук, но мисля, че дискусията днес ще ни позволи да възстановим динамиката на дебата по този въпрос за борбата срещу радикализацията. Благодаря на председателя Клод Мораес за това, че в комисията Либе работи много по тези въпроси и всеки път, когато има такива инициативи. Благодаря ви, че Клод, вие ги подкрепяте и поддържате работата по тях. Благодаря ви. Uh, много благодаря, госпожо Дати. преди да дам думата на а, комисаря, искам а, да кажа нещо важно. А, госпожа Дати каза нещо много важно. Един, важен елемент, а именно обмена на данни ние можем всъщност да подобрим законодателната рамка. Става въпрос за една област, която е изключително сложна. Практиките са различни от законова гледна точка също така и държавите членки би следвало да се обединят, защото, както казах, на пети имаме също така френски министр господин Казньов ще дойде тук при нас. Всички тези контакти са изключително важни. Всеки министр на вътрешните работи би следвал да обсъди с екипа си тези въпроси. това е ключов въпрос. Второ, преди да дам думата на комисаря, Европол вече изготви и препоръки. Въпреки това, темата, е, сферата е много комплексна. Вече имаме и комисар, който отговоря за сигурността. И виждаме всички ние, че радикализацията е ключов проблем. Господин комисар, знам, че всички тези теми са част от вашия портфел, от вашите правомощия. Благодаря ви, че дойдохте днес отново. Имате думата. Искам да ви благодаря на вас за поканата и приемането на тази толкова важна резолюция наистина е много полезен, много положителен факт и госпожа Дати наистина я представи много а, цялостно. Аз ще коментирам някои съществени елементи, важни в борбата срещу радикализация. И разбира се, а, горивото за това е пропагандата. И това е едно голямо предизвикателство. Ние трябва да спечелим. Ако не искаме да преминем към една наистина след военна тъмна ера. Резолюцията, както казах, разглежда въпроса за радикализация, която води към краен ислямски радикализъм. И това е, разбира се, наш приоритет също така. Ние Виждаме също времено, че заплахата от радикализация е много-много широка. Много, тя се разгръща много бързо като се изпазват а, различни национални канали за идентичност и а, събуждат, а, като подстракават към на, насилствен екстремизъм. Ние трябва обаче да се поучим, да разчитаме сигналите, и да спрем на всяка цена това явление. Първата стъпка е да се справим с радикализацията. Например, в Обединеното кралство имаше ам, Джо Кокс, който, а, а, помните, а, депутата Джо Кокс, която беше всъщност убита от един радикализиран, крайно десен екстремист. Защото Джо Кокс всъщност участваше в кампанията за оставане в Европейския съюз. И крайно дясната пропаганда е достъпна навсякъде в интернет и в печатни материали. Не бива да а, а, губим фокуса си, защото не са само а, джихадистите. Всички крайно десни екстремисти използват същите инструменти и а, те насаждат връжда в нашето общество. Комисията напълно а, споделя а, оценката на парламента и подкрепяме всички инициативи, а, които бяха представени от госпожа Дати. Те са част от Европейската програма за сигурност и това е моята роля също да гарантираме устойчива сигурност в Европейския съюз. И комисията също, разбира се, действа активно, като беше създадена мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията. Идеята е да се обменят най-добри практики и да се финансират проекти, които работят срещу радикализацията. Ние създадохме също така интернет форум, като работим в тясно сътрудничество с интернет, големи интернет доставчици. Същевременно а, ние смятаме, че меки мерки могат да допринесат за сериозни резултати. И ние сме ангажирани в а, това а, също така да предпазим младите хора, които са уязвими, които са целта на а, целевата група за радикализация. И освен това, държавите трябва да а, играят, да е, дадат своя а, е, принос. И вече виждаме, че държави членки а, създадоха свои инициативи, а, като например архив а, за а, е, успешни стратегии за превенция. Освен това, а, ние ще предоставим а, допълнителни ресурси както за политиците, така и за а, практикуващите и а, разбира се, а, малко по-късно ще споделим тези а, различни идеи. А, младеща, както казах, е целевата група за а, върбуване от терористите. Ние трябва да предоставим по-добра, по-добре, по-добри шансове за бъдещето. Това не е лесно. Началото на следващата година ние а, а, започваме друга инициатива с а, ролеви модели, с известни личности, които да посещават училища и други образователни институции, които да вдъхновяват, като по този начин да вдъхновяват младите хора и да им показват друг начин на развитие на живот. Трябва много сериозно да погледнем на ситуацията, на ситуацията по места в самите страни, в Сирия, например. Има чужестранни бойци вече, които се връщат. Така наречения халифат започва да се руши. Но тези, които се връщат, някои от тях са, ам, нямат вече иллюзии, а, те започват нормален живот, но други обаче са още по-радикализирани. Така че а, нашите дейности за борба с радикализацията трябва да се насочат и към възвръщенците, така наречените възвръщенци. И нашата намеса, нашите дейности трябва да бъдат конкретни и специфични, като разграничаваме между чужестранни бойци и а, тези, които се а, участват в бойните действия, като например жени и деца чуждестранните туристични бойци би следвало да бъдат наказателно преследвани и съответно да получават осъдителни присъди. Това е, разбира се, предизвикателство за всяка една съдебна система. А, и разбира се, да се предвидят мерки за а, тяхната социализация а, след напускане на затвора. Не бива да забравяме друга целева група. Това са децата. Децата, които е, растат в такава атмосфера на радикализация. И комисията е убедена, убедена че би следвало да подкрепя държавите членки, е, както програми за е, борба с радикализацията, така и програма за ресоциализация на е, напускащи затвора. Освен това, възнамерява да предоставяме обучение, оценки, за, инструменти за оценки на риска, както и обучение на работещите в затворите, за да идентифицират на ранен етап тенденции за радикализация. 6 милиона са предвидени от началото на идната година за тези дейности. И се надявам да чуем а, интересни идеи а, от а, гостите поканени а, днес след обед. Друг важна тема това е разпространението на пропаганда. И тук бих искал да благодаря на парламента за резолюцията, както и за работната група за комуникация и пропаганда, която. Разпространението на съдържание, на, на терористско съдържание е, и, радика, и, ради, за, и позна радикализацията в интернет е от една страна. От друга страна обаче ние се нуждаем от едно силно гражданско общество – Идеите могат да бъдат преборени с други идеи, като предоставяме друг вид съдържание, контрапропаганда, като предоставяме същия иде, е, идеализъм, с който всъщност терористите е, е, вербуват младежите, като предоставяме по-добро образование, работни места, включване в обществото и комисията ще подкрепя всички тези инициативи за контрапропаганда. Европейският интернет форум, създаден миналата година, вече показва някои резултати, като например отстраняване на терористично съдържание в интернет. И както вие казахте, на 8 декември комисаря Авропополис ще председателства втората среща на Европейския интернет форум. Ще чуем практиците, какво ще препоръчат, как могат да подмогнат. Не е достатъчно съдържанието от един сайт да бъде преместено на друг сайт. Важно е да имаме устойчиви резултати и се надяваме, очакваме да получим такива от Европейския интернет форум и комисията е готова да подпомага всички граждани, а, които а, са готови да предоставят решения, инициативи за контрапропаганда. И в тази, този смисъл ние ще създадем работна група. Ние вече имаме работна група за комуникация и пропаганда. И ще чуем и изказване а, а, по тази тема. Трябва да си дадем сметка, че ние говорим за един дългосрочен проект. Престоят ни месеци и години работа. Естествено, че трябва да се финансира тази дейност и това може да бъде нашият принос. Като работим същевременно с Европол, с водещите интернет компании, предизвикателствата и заплахите от радикализация се променят непрекъснато. И разбира се, че към момента много граждани не са удовлетворени от политиката и от политиците. Тоест, ние трябва да побързаме. Във всички форми на екстремизъм трябва да бъдат трябва да се води борба срещу тях. Това, е ключова, това са ключови елементи от нашата политика. Много ви благодаря, господин комисар, да, ние ще се спреми на тази тема, на а, така нареченото звено за препращане на сигнали а, по интернет. Виждаме всички, че темата е много сложна, много комплексна. Затова е важно да имаме различни гледни точки. И мисля, че е, гостите, които сме поканени, ще ни дадат, е, е, представят своето виждане от различни перспективи. Така че, както комисията работи по този начин, така и парламента от своя страна, разбира се, работи и тези изслушвания са много полезни в този смисъл. Започваме с първата сесия. Британи Смит е първия оратор. Ще ви помоля да а, дойдете тук при нас на подиума, така че ако може да не губим време, Британи Смит, Стефан Дюган и госпожа Шарме, както и Александър Рицман.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 Ни um, Готова ли сте вече? Така, нека да дадем думата колеги на Британи която, а, Смит, която представлява а, Google. Тя ще ни представи предизвикателствата на Google, а, които, разбира се, работят а, по, на оперативно ниво с терористично съдържание. Google са много активни а, а, в тази област и ще изслушаме с огромен интерес вашата презентация. Имате на разположение 10 минути. Thank you, uh, for inviting us. Благодаря за това, че ни uh, поканихте да говорим пред вас uh, и да обсъдим тази така важна тема. Uh, Оценяваме тази възможност да споделим с вас работата си, както на скорошната, във връзка с разширяването на, на, на нашите, на партньорства, партньорството ни с други организации на скорошни терористични нападения се изостри нашето внимание. Опитваме се да бъдем част от много глобално решение като инвестираме в иновативни решения за, за засичане на съответно съдържание онлайн. Работим с лидери в цял свят през последните няколко години и в Брюксел това число да изградим един открит диалог, който да доведе до по-добро сътрудничество. Днес бих искала да ви запозная с това какво правим във връзка с екстремизма онлайн. Две са стратегиите ни, идентифициране и отстраняване на съдържание и подкрепа. Технологиите и иновациите са основен елемент от растежа в областта. Това включва и образователни материали, медийни материали, изкуство и това е довело до, до много голямо разнообразие в съдържанието. Много повече, отколкото по телевизията, например. Това означава, че повече хора по света гледа, виждат себе си като създатели, като, като хора на изкуството, като писатели. Само, че свободата за свободеляне не е абсолютна. YouTube дава възможност да споделяте свое собствено съдържание. Това са много разнородни общности и сред е, множеството е, хора и винаги ще има кои, такива, които ще използват е, канала злонамерено. Затова Google има много ясни политики за съдържанието. Използваме е, общностен модел за следене, който дава възможност да докладвате съдържание, ако смятате, че то нарушава политиките. Ако един потребител смята, че нарушава даден видеоклип, правилата натиска бутон и той и ние получаваме сигнал за това. Ние проследяваме не само съдържанието на видеоклипа, но също и контекста, в който е качено то и намеренията, доколкото те са неизвестни. Тогава, когато видеоклипът нарушава а, нашата политика, ние го отстраняваме в глобален мащаб. Имаме нулева толерантност към терористично съдържание и отстраняваме всички такива видео, които, които успеем да намерим. Това включва а, официални, а, официални видеоклипове на Даеш, такива, които призовават а, към насилие също така закриваме и а, акаунтите на терористически групировки и всякакъв вид съдържание, който насърчава, съдър... насърчава към тероризъм. През 2015 година сме отстранили 95 милиона видео поради нарушение на нашите политики докато не, продължаваме да не спираме да следим а, омразни послания и терористично а, съдържание, но продължава да се промъкват, а, да се промъкват клипове със съдържание, които са в нарушение. Много активна е нашата общност, която ни помага да следим съдържанието си. Около 200 хиляди видеоматериала на ден бива докладвани ежедневно. Ние имаме обучени екипи, които знаят много езици и внимателно преглеждат денонощно сигналите. Те отстраняват съдържанието, което е в разрез с нашите условия за ползване и ограничават такова съдържание, което не е подходящо за всички групи потребители. С е, всяка година нарастват е, с около 25% случаи на сигналите, които получаваме. Някои неправителствени организации и правителствени организации имат право е, да докладват, да подават сигнали за голям брой видеоклипове едновременно. Докладваните материали обаче не се отстраняват автоматично, защото YouTube е много важна информационна платформа в глобален мащаб и нашите екипи оценяват видеоклиповете преди да предприемат действия, така че да се защитят, да се защитят е, художествени образователни материали правим всичко възможно да разберем и контекста, в който е качен даден видеоматериал. Нещо повече, даваме си сметка, че е, много страни по света има местно законодателство, така че разполагаме с начини да блокираме съдържание само в определени страни. Ам, внимателно преглеждаме материалите а, в а, контекста на националното законодателство и а, реагираме максимално скоро. През 2010 година излезе нашия първи доклад за прозрачност, от който посочваме по какъв начин а, преглеждаме съдържанието, което а, бива докладвано. Получаваме искания за сваляне и от правителствени организации, от правоприлагащи органи. За да разгледаме да, такова искане, то трябва да бъде подадено в писмен вид и трябва да бъде максимално конкретно, за да може да се свали от мрежата нещо по законосъобразен начин. Google е, е един от членовете и е, учредителните членове на GNI, където сме в консорциум с много други организации, неправителствени организации, правозащитни организации и академични институции. Както виждате, работим усърдно да отстраняваме терористична пропаганда, пропаганда. Но понеже съдържанието се разпространява толкова бързо онлайн, а, често е невъзможно то да се а, заличи а, категорично изцяло. И докато терористите се използват да, се опитват да използват комуникационни технологии, ние трябва да мислим творчески, креативно, за да видим по какъв начин пък ние можем да използваме технологиите, за да предотвърдим това. За това инвестираме е, много усилия и ресурси в Counter-Speech. Правим всичко възможност е, да, да създаваме е, съдържание, което да насърчава диалога, съпричастността и истината, която да противодейства, да противодейства на компании, които популяризират тероризма и всяват страх. В Европа сме провели 7 мероприятия в рамките на Counter Speech. Провели сме обучения за, за неправителствени организации, които се борят с радикализация. Разпространяваме най-добри практики в рамките на тези обучения и даваме възможност, инструменти на тези групи да, при, да привличат повече последователи тази година. А, сме се опитваме да покажем какви са възможностите на YouTube в, като средства за постигане на социално въздействие. През месец септември проведохме това мероприятие. Като ми предвид, че на 70% от потребителите смятат, че носителите на съдържание и хората, които качват съдържание, се променят постоянно, е важно да, да а, предвидим инструменти, които да могат да се справят и с това. Но основните теми, срещу които работим, са ксенофобията и други а, форми на нетолерантност. 150, 150 създатели на съдържание а, Участвах в, на мероприятието в Лондон през септември месец и с цел да се подкрепят тези посланици сме осигурили над милион долара за обручение и нашата организация в рамките на Google с благотворителна цел събира средства с цел насърчаване на междукултурното разбирателство. 100-дневно пътешествие сме организирали във Франция. Обучили сме 800 екипа в Франция и в Белгия, които създали свои собствени видеоматериали които са които са обозначени със същия хаш, с един и същи хаштаг и може да видите. Свърши ми времето, но с радост бихме си сътрудничим с вас. Не се, не се задоволяваме с това, което сме постигнали. Продължаваме да отстраняваме екстремистско съдържание и да укрепваме партньорствата си партньорствата си, за да ви помагаме и в вашата работа. Председателя, благодаря. Ще има въпроси, надявам се, по отношение на работата ви. Следващия оратор е Стефан Дигуен, начало на звеното за подаване на сигнали в интернет в Европол. и бихме искали да чуем какво, работи, какво правите точно по въпросите, по-специално по въпросите на радикализацията. Благодаря, господин председател. А, благодаря ви за поканата. Днес а, ще ви запозная с основните характеристики е, на това, което правим, а, на нашето звено и ролята му в превенцията на радикализацията онлайн и тенденциите, които сме успели да установим. без, безпредседентни са вълните в Европа, като на, на онлайн нападения и кампании за записване на, на младежи в радикални групировки. Това става често пъти в интернет. Трудно е да се даде дефиниция на интернет много често, но това е обществено благо и безопасно пространство за, свобода, за свободно слово, за свобода на словото. ние може би виждаме така интернет, но други хора го виждат по различен начин. Виждате какво пише на екрана. За една терористична групировка от много години интернет е, е, е онлайн бойно поле. Там се води пропаганда. Е, целта им е да се превърне интернет в, в е, проводник на омразата. Даеш постоянно се опитва да, да, да организира дейностите си онлайн както и в реалния свят. Трябва да си даваме сметка, че онлайн присъствието на терористични е, групировки е подчинено на, на конкретна стратегия, на идеология и на психология. И чрез това се, при, се привличат последователи и бойци. Ето давам ви един пример това е пропаганда, която, която има за цел да достигне до сърцата и душите до младежите и е, да ги накара да се почувстват като герои вместо е, жертви. Да ги приобщи е, към целите за постигане на халифат в териториите, които са под контрол на организацията. По такъв начин се оправдава а, насилието. Пускат се брутални видеоматериали а на така наречените техни победи. Пропагандата на, се води на много езици, и е, често се подкрепя от техни сънародници, които живеят в Европа, които се помещават в Европейския съюз. Опитват се да достигнат до всеки а, мюсюлманин, до всеки до всяко изселено лице, до всяко лице, което се е, идентифицира с халифата. Това е една много добре умислена комуникационна стратегия, която има за цел да достигне до, до до компютърно грамотното население и поколение. По време на терористични атаки също се използват онлайн платформи, е, се, използва, се използва като платформа, за да се е, оповести, да оповестят убийствата, също като форма на, на пропаганда. Други канали е, почиват на, на групи като тези, които виждате на екрана, където има възможност за набиране на много последователи. Това са социалните мер... медии едновременно се разпространява съдържанието в различни платформи чрез много споделяне. По такъв начин става масово съдържанието, съвсем, кротко, съвсем, съвсем кратки срокове и е много трудно да се противодейства на това. Като се има предвид сложността на феномена, е необходимо да се осигури координиран отклик от Европейския съюз, координирана реакция. Интернет трябва да остане обществено благо, което да бъде свободно от интернет, без от това да страда свободата на словото. До тук министрите на правосъдието и вътрешните работи са натоварили Европейския съюз със следния мандат, следните правомощите, които са на екрана намаляването на достъп, ограничаването на достъпа на терористични организации до а, а, интернет и подкрепата, подкрепата на държавите членки в техните разследвания. Това е нашия мандат. Нашата звено започва да работи на 1 юли 2014 година, по-малко 4 месеца след като това поискаха министрите сложността на задата от техническа гледна точка доведе до създаването на един мултидисциплинарен отдел с експерти от различни области, това число специалисти по религиозен тероризъм, преводачи, девелопери и юристи заедно с професионалисти от областта на защитата на личните данни. Целите на звеното с превенция и разследване. По отношение на превенцията, ние се съсредоточаваме върху приоритетни групи, които са идентифицирани от държавите членки. Това са Даеш, Алкайда и техни сателитни организации. Два са аспектите на подхода. Един се съсредоточава върху, върху атаките, върху нападенията, като ето, например, това е Ница. Три видеоматериала бяха публикувани. Или се съсредоточаваме върху съдържанието. Там се, там се целта ни е да, да установим мрежите на симпатизанти. На базата на тази стратегия се проследява съдържанието в различни платформи, така че да се оцени както достъпността му, така и а, а, неговото разпространение. Всяко съдържание, всяко съобщение, всеки, всеки акаунт се от се оценява на базата на мандата на, на Европол. Дава се аналитична оценка с цел облегчаване на спомагане на разследването в държавата членка. Тези е, действия се изпълняват именно чрез системата на, на, на подаване на сигнали и докладване до нас от държавите членки. Става въпрос за съдържание, което нарушава някакви условия. Това е един а, доброволен процес и, и а, носителите, компаниите след това решават дали да задържат съдържанието си на платформите си. В рамките на 16 месеца звеното ни е оценило над, 6, над 17 000 а, случая на онлайн а, терористично съдържание на 11 различни езика и над 90 платформи. В повечето от случаите провайдера решава да отстрани съдържанието от платформата си. Какво предстои? тероризма, е една, от основните, една от основните пробойни заплахи за сигурността на Европейския съюз. Затова ще продължаваме да работим с интернет компании, с академичната общност, с неправителствени организации. Ще се съсредоточаваме върху преминаването към нови платформи. Все повече и повече нови платформи се появяват. Е, всеки втори месец възниква нова платформа. Наблюдаваме джихадската е, дейност онлайн около Европа и в глобален мащаб и преценяваме опасностите за Европа. Също продължаваме да оценяваме капацитета на, на джихадистските групи, защото а, интернет е много важен инструмент за тях, за пропагандата им. Продължаваме да оценяваме развиващите се а, заплахи също така. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря. Благодаря ви за така професионалното изложение. Надявам се, ще има въпроси. Преминаваме направо към следващата тема. Какви са следи, последствията за основните права от това, което чухме от Европол и от Google? неправителствената организация, която е представена е Квадратюр Дюнет, Адриан Шарме ще е, говори с нас по този въпрос. Заповядайте. Благодаря, здравейте на всички, благодаря, че сте ме поканили да говоря тук. Е, като представител на Асоциация защитаваща основните права, ще представя критически поглед върху ефекта на политиките за борба срещу радикализацията по интернет. Ние сме френска асоциация и като такава имаме опит от много години с законодателството, отнасящо се до борбата срещу радикализацията и тероризма, защото от 2014 година има редица закони във Франция. Ще говоря за блокиране на уебсайтове, отговорност на групите, публикуващи информация, също и определени действия, които могат да накърнят основните права. За да мога да ви дам по-обща рамка на изказването си, както каза господин Дюгян, интернет е като едно бойно поле за джихадистите и за джихад. Това е правилен поглед, но същевременно то е населявано и от невинни граждани, които, освен че са невинни, по никакъв начин не са засегнати от този конфликт, като вас, мен и много други интернет потребители. И що се отнася до борбата срещу радикалното съдържание и радикализацията, първа стъпка е цензурата и конкретно цензурирането на потребителски профили и качване на съдържание. Каква е правната рамка? Трябва да има отговорност на интернет компаниите като Google, Facebook и други платформите. Те имат отговорност да свалят съдържание, когато то е незаконно и когато за него е изпратен сигнал. Това позволява много бързо да се свали доста голяма част от незаконното съдържание. Но това означава хостовете да имат много ясна юридическа рамка, особено що се говори за радикализация и пропаганда ще припомня, че понятието за тероризъм няма добро определение и като цяло не е добре определено. Не казвам, че джихадизма е нещо обосновано и оправдано, но на второ място, апологията и е, възхвалата на джихадизма също са неща, които нямат ясна юридическа дефиниция. И накрая, въпросите за пропагандата са изключително субективни по характер, и днес разликата между радикализация, е, част от доктрина или изключително строга политическа визия са все понятия, които лесно могат да бъдат оборени. И конкретно, когато говорим за цензуриране на потребителски профили и сваляне на съдържание, тук е, може да, сме, да рискуваме да изпаднем в цензура. Става ясно, че профилите на журналисти или политически анализатори, които коментират джихадизма, са били затваряни само защото тези анализатори и журналисти са имали лична връзка с лица, работещи в платформите. И също така има натиск върху големите профили и е, има натиск тези профили да бъдат отваряне отново. И това всъщност е цензура, когато се затварят тези профили. Така че всичко това се заклеймява като пропаганда а, и интернет по този начин става все по-затворен и по-малко достъпен за широката общественост. Нещо, което не е добро за а, борбата срещу джихадизма каквато и да е цената, дори да е необходимо да адаптираме съдебната, правната рамка, за да се ускори вземането на решение, за да се борим срещу радикалната пропаганда и други видове на законно съдържание, трябва да имаме една съдебна реакция, а да не се действа посредством политически натиск, да не се натискат платформите да свалят определено съдържание. Защото съдебната и правната рамка е много по-подходящ метод на работа, когато може да се решава в зависимост от конкретния случай. Тогава правоприлагащите служби могат да решат да наблюдават даден вебсайт, вместо директно да го затварят, защото това би било по-удачно в дългосрочен план. Знаем, че затварянето на профили в Twitter не винаги е полезно за полицейските служби. На второ място, ясно основание на цензурираните засегнатите лице и да знаят те как могат да защитават правата си. Защото дори когато говорим за пропаганда, трябва да гарантираме свободата на словото. Затова, е, когато говорим за интернет форума, ние бяхме критично настроени към него, защото той надхвърля е, общностното право, що се отнася до целите си, под натиска на политици. Накрая, относно управлението на риска. Във Франция имаме закон срещу тероризма от ноември 2014 година, който предвижда такива мерки. Той транспонира Европейската директива за, транспо... за тероризма. Блокирането на вебсайтове става по заявка на полицейските служби и същото се прави и с търсачките като Google, които отпращат към съответния вебсайт. Така се стига до страница на Министерството на вътрешните работи, която събира всички IP адреси на потребители, търсещи този вебсайт, което е деликатна информация. Няма достъпен списък с сайтовете, които са били блокирани и освен това не са внасени жалби срещу блокирането, освен когато се обръщат засегнатите към административния съдия. Блокирането е, е напълно непригодена мярка спрямо действителността, защото представлява една реакция и е, това не е адаптирано, тъй като почти няма вебсайтове изцяло посветени на джихадистка пропаганда. Е, във Франция правителството ни казва, че е блокирало около 50 на такива вебсайта, което е смешно, като се има предвид огромното количество съдържание с джихадистки характер в интернет. интернет. Не се блокира домейна, освен това има и голям риск при блокирането. Нещо, което както обяснихме през 2014 година. Преди година Оранж, е, интернет доставчик във Франция, се обърка при блокиране и за цяла една сутрин блокира Уикипедия и Google на френски във Франция, сякаш това са сайтове, възхваляващи тероризма и за момента няма никакви мерки за реагиране на такова блокиране. И на последно място блокирането на уебсайтове може да представлява цензура без съдебно решение, което ни кара да се замислим за демократичността на мерките, които предприемаме предвид риска от радикализация. Накрая, когато говорим за уебсайтове, възхваляващи и тероризма, има други мерки предприяти в Франция. Знам, че сте говорили с тях, за тях вече. Една конкретна бе приета през юни месец тази година. Имаше редица предложения от 2012 година, както от левицата, така и от десницата на правителството. И за да се прилага тази мярка, ще е необходимо да се проследяват връзки на всички граждани по интернет. Въпросната мярка днес се използва за да се лишават от свобода индивиди, които са заподозрени, но за което няма доказателства, за това, че извършват джихадистка пропаганда. Има 20 такива съдебни решения от юни месец тази година във Франция и така се сваля прага за хората, за които се мислят, че се подозират в тероризъм. Това оказва натиск върху интернет потребителите и а, се дават погрешни твърдения. Освен това, може да доведе до неоснователно лишаване от свобода, защото, например, уебсайта не е бил преценен правилно. Преди няколко дни във Франция един от основните университетски уебсайтове за, документ, за документи върху джихадисткия език бе сметнат за терористичен уебсайт и също така едно лице бе осъдено. Така че, Говорим за основания за борбата срещу радикализацията добре, но не бива те да прерастват в цензура, която не взема предвид дългосрочното въздействие на тези мерки, по-конкретно върху основните права. Директивата срещу тероризма, за която се говори в този парламент, не се съпътства от оценка на въздействието и след няколко години основните права може сериозно да пострадат от такива едни мерки. И накрая, ще кажа, че в нашата асоциация Quadrature du Annet започнахме редица дейности, обърнахме се към Европейския съд по правата на човека, но, но те ще доведат до резултати твърде късно. Когато парламента гласува по въпросите за радикализацията, ние ви съветваме да работите срещу контраезика, да анализирате правата за, и възможностите за обжалване и анализ на риска. Благодаря. Председателя, благодаря. Последния оратор на този интересен панел е господин Александър Рицман от РАН. Той е ръководител на работната група по комуникация и наративи. И слушахме вашата презентация. И тук сме в една главоблъсканица за това какво се качва в интернет и какво се сваля. Би било добре да чуем и вашето мнение. Имате думата за 10 минути. Заповядайте. Господин председател, добър ден, колеги. Благодаря за вашата покана да споделя нашия опит от нашата мрежа РАН, мрежа за осведоменост по въпросите на радикализацията. Ние говорим тук за да, да се дадат повече правомощия на гражданското общество и като директор на Европейската фундация за демокрация аз ще споделя какво ние правим за превенция на радикализацията, борба с радикализацията и по какъв начин ние можем да оправомощим е, изтъкнати граждани. Нашата цел е всъщност да се а, повиши устойчивостта на нашите общности и да насърчаваме, разбира се, сигурността. Ние, например, сме изготвили насоки за учителите, как те да разпознават радикализацията, как да се работи с беженците, в частност е, сирийски беженци и така нататък. Тоест, ние разработваме наистина практически насоки, за да се противодейства ефективно на пропагандата. Може ли да се върнем един слайд назад? Да. Тук вече ще представя нашата мрежа. Ако сте чули за нашата мрежа РАН, ние работим всъщност на предна линия, по места. Всеки ден работим с хора, които вече са били радикализирани или а, са уязвими на радикализация. Работим с а, полицаи, с работещи в затворите, с учители, с а, местните власти, а, с здравни, а, хора от здравния сектор и така нататък. Тоест с всички видове професионалисти. В работните групи на нашата мрежа а, ние работим с а, практикуващите на, по места и те споделят а, а, своят, своя опит, правим партньорски а, проверки, за да споделяме опит, като работим с политици също времено и с изследователи. Нашата информация е достъпна за всички в интернет. Споделили сме информацията за добри практики, които могат евентуално да бъдат изпробвани в различни общини поуките, които а, а, сме, си, а, сме, сме взели, или изводите, които са направени от, в една или друга ситуация. Мисля, че всичко това е много важно в контекста, кой, който говорим тук. Комуникацията и пропагандата са много важни за превенция и борба с радикализацията от страна на терористични групи, защото терористите, разбира се, използват съвременни технологии, за да достигат до повече хора. Работната група по комуникация и пропаганда работи за решение както офлайн, така и онлайн, като се предлагат, разбира се, и положителни, предлагат положителни примери. Работната група събира информация, прави анализи на публиката, как се разпространява информацията, като идеята е да се подпомогне гражданското общество и всъщност да се предоста... да се подпомага гражданското общество в неговата противодействие по по-ефективен начин срещу радикализацията. Как работи пропагандата? Ние всички живеем в един комуникационен а, балон в симулатори и всички ние сме иммунизирани до голяма степен от постъпващата информация. Въпреки това, хората, някои хора се намират, преживяват лични кризи, трудно могат да се справят с, с е, е, лична ситуация, емоции и съответно пренасочват вината. Много хора за това всъщност лесно с, с, изпадат в съмнение и са любопитни и за това са по-податливи на пропаганда. Затова ние се опитваме да провеждаме кампании, които се борят именно с а, а, тази а, терористична пропаганда, като се опитваме на първо място да идентифицираме а, публиката, кои са тези, които проявяват а, любопитство, например, към този вид съдържания или, например, а, да, хората просто проявяват любопитство или те изпитват е, известно съмнение и съответно искат да изпробват това, което предлагат терористите. Дали ще проработи за тях. Ако вие сте е, Фейсбук или друга платформа, нещо ви харесва, коментирате, споделяте го, може да получите имейл. И някой да ви попита как сте. Айде да си поговорим, какви имаш ли проблеми и така нататък. И така, така наречените лоши момчета всъщност е, е, набират хора. А, различни, като, като се посочват на тези а, хора а, пропуските, слабите места, лъжите, противоречията, може да ги накарат да преосмислят всъщност тяхното любопитство към пропаганда, терористичната пропаганда. Освен това, ние предлагаме интервенции, цифрови интервенции, които са индивидуални, социални работници в интернет. Това са нови стъпки, които би следвало да се предприемат. И след това, това са неща, които ние предлагаме в нашите кампании. След това, разбира се, да се направи анализ, дали това помага. И в заключение, да, наистина, борбата, различните кампании за борба с терористичната пропаганда може да проработи, само ако е под, са под тези кампании са подготвени добре. Ние как можем да противодействаме на а, терористичната пропаганда, като, например, работим с малки а, НПО или с ангажирани а, граждански а, а, представители на гражданското общество. Като, например, се предостави по-лесно финансиране на малки а, а, НПО или се подпомагат а, видни личности, като, например, три майки от а, Моленбек – много е важно да се предостави наистина лесен достъп до финансиране, за да може правителствата пряко да се включат в тези акции. Важно е наистина да имаме един прозрачен процес на контрол и да избираме правилните партньори, за да може да, да, да насърчаваме едно плуралистично, либерално-демократично общество. от самото начало се нуждаем от един от един елемент на оценка, за да подбираме и насърчаваме най-добри практики за по-късен етап. Бъдещата интернет, бъдещия интернет форум гражданско общество, програмата за укрепване на гражданското общество може наистина да бъде много важен елемент и да ангажира повече граждани в тази борба. Много е важно наистина. някои казват, че всъщност насърчаването на общността е мек подход, но мекия подход може да доведе до много видими, осезаеми резултати. Образованието, квалификацията са важни елементи Дебатира се дали салафистите всъщност да, не би, да, да бъдат финансирани и насърчавани като а, за противодействие на така наречената пропаганда на ислямска държава. Едните са предоставят насилствена пропаганда, другите ненасилствена а, пропаганда. Но всъщност екстремистските, дясно екстремистски партии също получават а, финансиране за дерадикализация на неонацисти. Така че трябва да го обмислим това. Трябва да финанс... кого финансираме. Трябва да финансираме, да подпомагаме хора, които насърчават плурализма. И вече, е, още веднъж повтарям, да се предостави лесен достъп на малки НПО и да се финансира тяхната дейност. Важен момент е това. хора, които раз, разполагат с персонал от двама-трива човека, наистина трябва да бъдат подпомагани, а също така да подпомагаме и изявени, и стъкнати граждани. Много ви благодаря. Сега членовете имат право на въпроси. Първо даваме думата по заместник докладчика по резолюцията. Благодаря ви. Искам да ви попитам следното. в частност господин Рицман и господин Дюган. Ако погледнем какво нашите правителства а, правят в тази борба срещу терористичната пропаганда, как противодействаме на тази пропаганда на места – Ние не можем да водим тази е, борба без активисти по места. Това може да са хора от е, мусулманската общност, които е, е, не са джихадисти. Ние можем да водим тази борба без нашите съграждани мусулмани. Също въжи и за дясно, е, крайно дясната нацистска пропаганда. Какво е направено до момента? Има много програми, които са малко на късен момент се появяват. Може би не са най-добри практики, но все пак предоставят някакви практики. Но, както казах, не, може, не мога да си представя това да бъде без училищата, без семействата. Подкрепа на семействата. Това е съществен елемент, за да се идентифицира на ранен етап радикализацията. Колко, колко, колко европейски общини, гражд... градове участват, подпомагат мигрантски общности, мусулмански общности или участват в такива програми? Действително смятам, че трябва да обърнем внимание на един друг важен въпрос. Политиката на изключване не прекратена. Голяма част от политиката, която наблюдаваме, всъщност води до изключване от обществото. Особено е, общности с мигрантски характер. Това е всъщност почвата за радикализация. Там. Особено сега, тези огромни потоци мигранти. Аз не казвам, че това е голяма заплаха, но тъй като нашите правителства нищо не правят за провеждане на политиката за презаселване и тези мигранти да бъдат включени в нашите общности, да подпомогнем е, непридружените малолетни и непълнолетни лица. Това е престъпление. Нашите а, правителства не могат да се извиняват с въпросите за сигурност. Проблемите с беженците означава, че всъщност ние, тези хора, са новата цел на терористите. Благодаря, Ана. Всъщност всички а, оратори представиха а, проблема от различни гледни точки и какви евентуални решения са възможни. Например, чухме от Европейското звено за интернет и препращане на сигнали по интернет. Вие самите виждате каква информация разкривате. И същото чухме от Google – също чухме и от мрежата за осведоменост по въпрос на радикализацията. Повечето, разбира се, членове на, на, на парламента също имат свое виждане. Някой проблем може да ни се стори доста малък. Но смятам, че всяка една гледна точка може да бъде полезна господин Агила. Агилар. Пряко към въпросите. Първата е към госпожа Британи Смит. Вие обяснихте как по какъв начин Google гарантира а, сигурност, отстранявайки терористично съдържание. Според вашият опит, каква е добавената стойност на тези дейности на европейско ниво? Имайки предвид цялата проблематика в интернет, какво правят така наречените гиганти? Един от тях е Google. Когато вие идентифицирате а, информация за омраза, на която подбужда към омраза и така нататък, вие може да се обърнете към Google. Но според Google, каква е добавената стойност? която може да дойде от европейците, от европейския отговор, от европейските институции. Ние сме държави членки, както ги наричаме, членки нации. Така че поне на европейско ниво е, трябва да има европейски отговор. Какво означава това? на европейско ниво да се справяме с тези проблеми. И въпросът ми към господин Рицман е следният. Обикновено говорим за ам, насилие от ам, голямо насилие. Говорим за има ли такова толкова а, голямо насилие, например? Обаче, това лесно може да бъде разкрито. Обаче, когато говорим за насилие от по-малък мащаб или не толкова набиващо се научи, например, по време на спортни мероприятия, или има доста фен-клубове, които се бият помежду си, мразят се помежду си. Ние, или пък ученически, ученически банди, които се борят помежду си и се бият. Това е един вид насилие с по-невидим, по-нисък мащаб, по-малък мащаб. Има ли някакви санкции, предвидени за, за този вид насилие? И как вие го анализирате този вид а, а, насилие, каква е връзката между двете категории насилие. Благодаря ви. Наистина е, а, приветствам този подход, различните заинтересовани страни да се обединят и да разглеждат от различни агли това явление. Но колко, ако разбирам правилно за Google, вие търсите страници от познати терористични организации или непознати такива, но кой ви дава информацията за тези организации и лица? И второ, разбирам, че вие блокирате тези страници, ако правилно съм ви разбрала. Ако действително вие ги блокирате, защо вие ги блокирате само, а не ги заличавате, не ги триете? Вие също така споменахте, че имате а, собствени политики и казвате, че можете ли да ни дадете някои примери не само от тероризъм, какви са вашите политики? За мен е важно съдържание, което е незаконно, да бъде заличено, а не само да се блокира – защото може да има съдържание, което да е нелицеприятно, но пък да е законно. Ние все пак се нуждаем от един демократичен публичен дебат по тези въпроси. И сега въпрос към господин Рицман. Ако правилно ви разбрах, необходимо е при противодействието на речи подбуждащи омраза и превенцията за радикализация, първо да говорим, да се срещаме с уважение. Първо да изслушаме хората, без значение дали ни харесва какво казват. И след това да се опитаме да разберем, защо говорят по този начин. Ние можем да правим много неща в училище, в социалните медии, когато искаме да постигнем баланс. И последният ми въпрос е към госпожа Шерме. Поглеждам към вашия слайд. Насърчаване тероризъм. Може ли да се предвидят санкции по някакъв начин, когато се открие насърчаване на тероризъм? Има много професионалисти, които работят с младежи. Те трябва да, да са наясно какво търсят, какво гледат младежите в интернет, какво е това съдържание, което подбужда към омраза им. А, и от друга страна имаме примери и случаи, където в списъци с терористи са включени хора, които изобщо не са им терористи. Ще очаквам с нетърпение вашите въпроси. Господин Депре. Благодаря, господин председател. И аз, като госпожа Сипел, искам да кажа, че много се радвам, че по такъв начин подхождаме към една нелека тема. Трябва да намерим равновесие между зачитане на основните права и свободи, но и механизми за предотвратяване на нисши и престъпни деяния. Също така, една критика към комисията. Не знам дали има представител на комисията тук. Комисаря присъстваше тук преди малко. Председателя комисаря присъстваше, но напусна залата. Ще отбележа, Жерар, вашия коментар. Комисарите не могат да остават до края на заседанията. Господин Депре. Няколко въпроса към госпожа Шарме. Нейното изказване ми направи впечатление. Доколкото разбирам, вие критикувате това, че се предприемат действия за закриване на потребителски профили, например, под претекст за прилагане на закона. Между февруари и август тази година 230 000 профила са затворени. Госпожо, искате да се взема съдебно разпореждане за всеки един от тези 230 000 случая ли? Това ли имахте предвид? На следващо място казвате, че понятието криминализация на отваряне, консултиране на уебсайт е спорно понятие, но тук в Белгия се налагат а, санкции на лица, консултиращи порно сайтове и по този начин сме идентифицирали педофили и сме ги осъждали. Доколкото знам, не е имало нито един невинен жертва в процес, който да е бил осъден. А, не смятате ли, че това е начин за борба срещу тероризма и радикализацията? Освен това, мога да се върна на друго казано от вас. Вие предлагате хипотезата, че повечето мерки, които предприемаме ние, са сравнително произволни и е, ще доведат до жертви. Тези жертви са жертвите на тероризма. Жертвите, които са се появили до сега, са жертвите на тероризма. И Предотвратяването означава да възпрепятстваме лицата да преминат към действие, като се действа на възможно най-ранен етап и всички лица, които неправомерно могат да се смятат за, за опасни, винаги ще имат възможност да се защитават и да бъдат оправдани от съдилищата. И доколкото знам, има много повече случаи на хора осъждани, отколкото на невинни жертви на произволни действия. И се връщам на въпроса за интернет доставчиците, защото говорим за радикализация по интернет. Позволете да споделя споделя собствения си опит. Доставчиците не вземат на сериозно проблематиката за радикализацията. Трябваше да им го припомним, да кажем, че темата е важна, да им окажем натиск. И имам един упрек тук към комисията и подхода и към доставчиците. Оставяме с впечатление, че трябва да ги молим да свършат нещо. А за добросъвестни граждани, защитащи основните свободи, тези неща са очевидни, така че не бива да ги молим, а спонтанно да предложим определени действия. Критикувахте и интернет форума. Аз не се боя от този форум. Казвам само, че има притеснително явление доставчиците да не създадат помежду си добри практики. Не говоря за правоприлагащи механизми, не говоря да ги, да ги представяме пред съда, но очаква между провайдерите да има сътрудничество, за да се противодейства на практики с престъпна насоченост. Следователно, някои от тях са блокиране на достъпа или затваряне на сайтове. Това, господин председател, са коментарите ми, като направих едно пространно въведение. Благодаря.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 е добре това, че всичко, което се пуска в интернет, може да се следи и внимателно. Ако наблюдаваме съдържанието 300... 345 дена годишно, какво можем, това е хубаво, а какво можем да направим в джамиите, да, да противодействаме на, на тероризма. Чухме по-рано какво правят някои ходжи, някои имами. Но какво, какво е сторено в джамиите? И, и ако настъпи друго терористично нападение, това ще доведе до нова а, вълна страх в Швеция. Има случаи на, на джихадисти, които се завръщат в страната и това е огромна опасност. Това са хора, които не могат да бъдат радикализирани. Та въпросът ми е защо не можем да направим повече, защо не можем да, да предвидим по-тежки присъди, които да имат превентивна цел и предназначение. Добре, ако има по-сериозни -по превентивни мерки, например отнемане на гражданство. Следващия оратор. Благодаря. госпожа Грапини. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на гостите ни. Това е много важна дискусия. Искам да да ви поздравя за работата, която сте свършили. Сега във връзка с, социалните мрежи, какво, какво се прави по работа за клониране на акаунти? У нас в Румъния това често се случва. Хората, хората се оплакват, това не е моят профил, той е копиран и клониран. И се изпращат а, съобщения от името на хора, които, които нищо не подозират. Аз съм се оплаквала в Google от такива случаи и не получих никакъв отговор. Оплачва, оплаквала съм се от порнографски съобщения, които се появяват на екрана при мен и Google не направи нищо по въпроса. Казва се, че мерките е, за мрежите, туристичните мрежи се опитват да набират хора, които по някакъв начин са онеправдани, които са нещастни. Ние трябва да обърнем това, да, трябва да им дадем възможност да бъдат щастливи, за да, за да избегнем радикализацията. Така че имате ли някакви конкретни предложения? Има ли някакви програми? един колега говори за образованието. Аз мисля, че то трябва да започва от, от от най-ранно детство, но в а, детските градини, в магазините за играчки има, има, има оръжия, пушки, пистолети. Всичко това насърчава насилието, както и, както и телевизията, филмите. Те имате ли някакви конкретни предложения, какво, как да се подходи към тези разстроени хора, които имат множество социални и и економически проблеми. Как как да се противодейства, как да се противодейства на, на, на, на набирането на, на бойци и последователи за тези организации? Имате някакви конкретни предложения? И накрая докладчика. Госпожа Дати. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя изказването на колегата Жерар Депре, който много точно се изказа по темата. Много бях шокирана от изказването на представителката на френското НПО и преди се е случвало, защото когато работех по доклада, получихме имейли, искащи е, парламента да не подкрепя мерките, за които говорим. Когато говорим за радикализация, знаем ли за какво говорим? Не е цензура, става въпрос за отговорност. Не става въпрос за популизъм или демагогия, а по-скоро да погледнем жертвите на това варварство, профилите на радикализираните лица. Аз съм срещала, се срещала с такива и трябва да ви кажа, че то е плашещо. За унези, които не са пристъпили към действие, трябва да ви кажа, че най-радикализираните от тях ще го направят в даден момент. И често повечето от тях са радикализирани по интернет. Следователно, не можете така лежерно, извинявам се, че ви го казвам, да слагате знак за равенство между зачитане на основните права и а, радикализация. А, както каза колегата Жерар Депре, аз лично съм а, бивш магистрат и трябва да ви кажа, че в борбата срещу педофилията а, сме постигнали напредък чрез интернет, а именно се откриват лица, извършващи актове на педофилия през годините, които сме успели да санкционираме чрез незаконното съдържание. От 235 хиляди профили в Twitter, които са закрити. Ако не се лъжа, няма допуснати грешки при закриването на тези профили. Така че ще завърша тези думи, тъй като имаме и представител на Google както и при председателството и комисията. Никога нямаме представители, когато те ни трябват и когато искаме да им задаваме въпроси, но като по изключение изведнъж всички интернет гиганти започнаха да работят по тази тема едва когато предвидихме наказателна отговорност в мерките. Аз исках да отидем по-далече, без на липсата на действие, бездействието да се наказва в случай на извършване на джихадийски акт. Благодаря. Yeah, it's okay. I'm, I'm going to say something about quantitude. Isabel. Very, very shortly, because I fully agree with the colleague that when... Съм накратко искам да се изкажа. Аз съм съгласна с колегата да ти, че радикализация е нещо ужасно и трябва да се, да се борим с него. Но за сега, когато говорим за радикализация в този момент, си мислим само за тероризъм. Думата обаче може да има различни значения. Ако използваме радикализация, само така, без да, да казваме, че имаме предвид тероризъм, връзката и с тероризма в а, а, крайна сметка, с течение на времето, тя може да, да се използва за целите на цензурата, за, за да се практикува цензура. Не, не бива. Трябва да внимаваме. Да, затова сме поканили представители на правозащитни, органи... правозащитни организации. Е, е, да, ясно е уравнението. Чухме това, което каза госпожа Дати. Има области, в които е трудно да се подхожда към радикализацията. Ние сме демократи, всички сме демократично настроени, искаме да се радваме на свободата на словото, с което разполагаме. И това е основният въпрос. Къде, къде е да прекараме чертата? Къде е границата? Но сигурен съм, че са ви задавали този въпрос и преди. Къде, къде се, се прокарва границата? Къде да поставим границата? Съжалявам, че ви слагам в това положение. Е, нямаме никакво време, защото членовете на комисията ни ги обзел потока на съзнанието. Ако искам да ви помоля сега директно да отговорите на въпросите, които бяха зададени, без да се отклонявате, без да говорите по по-общи теми. Аз мислих, че е, при нас има много жаргон и специализирана терминология в Европейския парламент, ама Google нещата май са не по-малко страшни. Първо, за ползата от европейския мащаб. Аз може да не съм разбрала какво точно казвате, така че може да се свържете, може да се свържете с мен по-нататък. Възможността да работим с институции на европейско ниво е нещо много полезно и важно за нас, за да изградим при изграждането на мрежи и в държави членки. Сега самите, ние сами, ние можем да свършим известна работа, но не всичко. Можем да идентифицираме групи, но това е общо заето. Комисията е била много полезна в това да наберем хора, които да обучаваме. така че да, да, да разширим дейностите си, така че да покрият повече места и повече езици. какво означава чуждестранни туристични организации? Ние сме компания, която е регистрирана в САЩ, така че ние нямаме право да работим с тези организации. Когато, когато получим такава информация, проверяваме акаунтите и ги заличаваме. Не само ги блокираме. Не само канала им, не само страницата им Google Plus. Аз знам, че никой не използва Google Plus, но да. Целите им профили. Тогава, когато има пропуски, неясноти в законодателството си сътрудничим с правоохранителните органи, за да сме сигурни, че действаме правилно. Днес говорихме доста за екстремизма и тероризма. А, да, разбира се, че ние противодействаме и на нежеланото разпространение на порнография, на спам. И има за това информация онлайн. И последното нещо, което искам да кажа е, е едно нещо, е, че това може би е нова дейност за нас, нещо ново, но, но, но отделяме много време и, и усилия. От 2008 година разработваме материали за, за обучение в тази област на нашите служители. през последните няколко години се радваме на засилено сътрудничество и, и с радост бихме си сътрудничим още по-тясно с вас, защото това са заплахи, които няма, няма да изчезнат а, в скоро време. Той, да, уверявам ви, че наистина с радост бихме работили с вас, хора от вашата комисия, другите колеги, които днес говориха пред вас. Моля да не се стеснявайте да, да се свържете с мен, с мен за по-нататъчни въпроси, ако остава такива. Председателят да, ще трябва да, да поддържаме връзка, защото това е едно динамично положение, което се променя и се развива. Сега. Стефан Дигуен. Моля по конкретните въпроси. Благодаря, господин председател. Сега първо по въпроса за това как координираните дейности стигат до местното ниво, общностното ниво. А, ние участваме в, в форума, няколко пъти бе е, споменат, който има за цел да, да, да, да овласти е, гражданското общество по отношение на въпроса за мащаба. Той е сложен, защото има толкова много платформи, много видове съдържание, интернет няма граници. Да поставяме приоритет върху действията си е- да поставяме акцента си на, на оперативната дейност на държавите членки. Помагаме им в това, в, техните оперативна, в тяхната оперативна дейност. Е, предоставяме подкрепа, свързана с е, съдържание на, на други езици, като арабски, турски, руски и създаваме съдържание след, след, след настъпването на терористичен акт. Тоест, от една страна проследяваме това, което излиза и от друга страна с нашето съдържание се опитваме да, се, да противодействаме на допълнителната координация. Два видеоматериала, това предния уикенд бяха, бяха излезли, които съдържат информация за, за направата на взривни устройства, например. И, и, и насоки за това как да се осъществи терористично нападение. То това е съдържанието, което следим, което се опитваме да идентифицираме. Следим и, и преноса на, на съдържание а, чрез различни профили и акаунти. Благодаря, Стефан. Моля съвсем накратко. Госпожа Шерме, това са а, много широко застъпени е, въпроси. Моля съвсем накратко говорите. Е, да, бързичко ще отговоря. Съжалявам, че отново трябва да казвам, че сме против тероризма. Мисля, че това е ясно, като всички тук в залата искаме това явление да да се заличи. Но защитата на основните права в днешно време не трябва да се гледа а, като нещо шокиращо или лежерно. И тук а, към госпожа Дати ще кажа, че защитата на тези права не е нещо ненужно. Задълженията за тази защита се отнасят до всички. Нашата асоциация е, е защитник на основните права с експертиза в областта на интернет и, и целта ни е да не се приемат закони за интернет, които да са потенциално опасни за в бъдещето. Няма да ви казвам как да се борите срещу радикализацията, не в тази област са уменията ми, но когато става въпрос за погазване на основни права, тук мога да се изкажа. По отношение на детската порнография и педофилията, това са много интересни теми, защото тук имахме много закони срещу детската порнография, които първоначално се отнасят само до тази тема, след което се разлястват до други теми. Така че важно е да се има предвид мащаба. Не става въпрос за една и съща публика, не е един и същ мащаба. По отношение на детската порнография има малко съмнение относно закономерността на едно съдържание, докато ако говорим за радикализирам, нещата от правна гледна точка са много по-неясни. След това, блокирането на потребителски профили в Twitter. Както казах, според мен Съдебната реакция трябва да е адаптирана. Естествено не искам да има 235 000 съдебни разпореждания, но грешки има и те са много. Може много да работим по дублирането, клонирането на профили. Ако имаме едно и също видео, е, споделено от 15 различни профила, тогава юридическата намеса ще е много по-ясна. Като говорим за грешката, във Франция един от най-известните журналист и специалист по джихадизъм, бе, неговият профил беше блокиран многократно и това по никакъв начин не бе прекратено като практика. Относно борбата срещу джихадизма, ежедневно работим с експерти по въпросите за тероризма и радикализацията. Но също така работим и с Френската асоциация на жертвите на тероризъм, която беше против блокирането на сайтове по силата на закона прият през 2014 година, защото това е твърде санкционираща мярка за останалата част от обществото. По същия начин Специалистите по тероризъм редовно казват, че няма смисъл да се блокират уебсайтове и като цяло борбата срещу радикализацията в момента не е правилният подход. Когато говорим за по-дългосрочен подход, както каза и представителя на РАН, и както казва госпожа Гомеш, не бива да се реагира краткосрочно и не бива да се реагира погрешно, защото съдържанието в интернет е канала, пътя на радикализацията, но причините за радикализацията са много по-дълбоки, именно тук трябва да работим всички и не бива да смятаме, че нашия социален модел е нещо опасно. Благодаря. Сега давам думата на Александър Рицман. А, имаше няколко конкретни въпроса а, към вас. Госпо... Е, Госпожо Гомеш, говорихте за първопричините на радикализацията, така че е важно да се гледат какви са причините. И тук има мрежа с работа за, с майките, сестрите и така нататък на радикализирани деца. Лица. Не бива да се гледа толкова съдържанието на посланията. Ако искаме да открием лице, търсещо екстремистско съдържание, а, лицето обикновено знае, че това не е добрия път, но няма. Погрешно е да се търси такова лице. Не е правилен този подход. Относно мащабите на проблема, не толкова те са проблем, а че мащабите се разрастват твърде бързо. Голяма поляризация има, също така има подкрепа за насилствена реакция. Десницата реагира по един начин, левицата по друг поради засилването на насилието. Салафистите стават все по-активни и, и десницата казва на своите подръжници, че мюсюлманите ще завземат, ще превземат обществото, докато салафистите казват на своите последователи, че обществото ги изтласква и че ще трябва да го напуснат. Така че всяка страна има собствен дискурс и това става в един цикъл. Така че е, различните групи се взаимно, взаимно захранват в тях на своята омраза ни към други. Работата в училища, гражданско образование са също важни неща. Споменах наръчника от учители за учители, защото учителите са изправени пред много трудни ситуации в училищата. Много трябва да се направи като цяло по общата превенция. Господин Дюп Пре е, казва, каза, че е много трудно да се балансира между основни свободи и сигурност. Тук има някои технически решения, позволяващи да се разреши проблема, като се търси само съдържанието. Например, един алгоритъм, Еклиф, търси само видеоматериали или снимки, за които има съгласие, че те са силно, са силно съдържание на насилие. И когато всички участници, правителства, гражданско общество и така нататък са съгласни да се съсредоточат върху единия процент, който което постоянно се споделя. Разполагаме с технически решения. Това съдържание с високо, висока степен на насилие да бъде незабавно свалено от интернет. Така че тук навлизаме в тъмния интернет. Има един алгоритъм, който позволява откриването на тази информация. Председателя, благодаря много. Благодаря на всички оратори за качеството на техните изказвания. Господин е, Дюгян, госпожица Шарме, е, господин Рицман също. Благодаря ви за участието, защото качеството на панела беше високо. Закъсняваме така че преминаваме към следващия панел. Благодаря на ораторите. And, uh, panel, to... Се сменят колегите тук отпред на подиума. Искам да спести малко време и ще представя ораторите. Разбира се, че голяма част от е, доклада на госпожа Дати беше посветена на радикализация в затворите и съдебната система. Първият ни гост Just sit anywhere and then just sit anywhere and then the label will be changed. Okay, they'll, ch they'll change the label, please. As the speakers are, are settled down, I'm going to... Um... Займат места нашите гости. Ще представя Йона Век представляваща Евроюст. Ще представи националния опит и най-добри практики, събрани в Евроюст за борба с, срещу радикализацията в съдебната ни система – Sadly, of course, some colleagues who are leaving, please uh, do so quietly. I appreciate it. Thank you. You're okay to start, Ms. Newkirk? So please go ahead. Thank you. Uh, good afternoon and thank you very... Добър ден, колеги. Благодаря за поканата към Евроюст да участва в тази много важна дискусия. С удоволствие ще споделя с вас Нашия опит на Евроюст Извинявайте, звънят телефони. Предишните гости ме пускат. Малко да изчакаме. Е, не винаги е така хаотично, така че моля ви да започнете от начало. Госпожо Ван Нилкърк, имате думата. Да, благодаря, господин председател. Благодаря за поканата към Евроюст да участва в тази дискусия, а именно ролята на съдебната система, борбата срещу радикализация и насилствения екстремизъм, набиращ терористи. Призната е ролята на Евроюст, именно и в резолюцията на Европарламента, за което благодарим и тя подчертава ролята в задълбоченото и увеличено сътрудничество, съдебно сътрудничество с Евроюст конкретно. И колко е важен обмена на информация на съдебно ниво в борбата срещу тероризма и радикализацията. Благодарим за призива за засилен мандат на Евроюст голяма роля на парламента за увеличаване капацитета на Евроюз през идната година. Нашата работа се увеличава. 54 случаите само тази година, а само 14 бяха през 2014 година. И тази статистика ни показва колко са комплексни тези случаи с тероризъм, което означава, че трябва да разгледаме правни и практически въпроси, пред които са изправени националните органи и за да укрепим ам, съдебното сътрудничество. А, като се стремим да се избягват стълкновения, празни стълкновения на норми, на юрисдикции. И това е ролята на Координационния център на Евроюст, именно да подпомага държавите членки. И това се упоменава в резолюцията на парламента. Що се отнася до обмена на информация на правно ниво, може би знаете, че от 2005 година Евробюс, Евроюст е, е натоварен и да събира цялостната информация по разследване, доказателно преследване и осъждане за терористични престъпления. Всички връзки между отделни случаи, е, издадени европейски е, заповеди за задържане, обмяна на писма и така нататък. Цял тази информация се изпраща към Евроюст. Ние архивираме. През 2014 година сме получили само 30 подобни случая информация по тях а тази година, както казах, имаме над 100. Това въжи също така и за броя осъдителни присъди. И Евроюст има поглед върху това какво се случва в цялата процедура по наказателно преследване и осъжданията, какви са осъдителните присъди, какви са нивата на осъдителни присъди. Зади, поради това през ноември 2015 година съвета помоли Евроюст по-задълбочено да разгледа практиката на осъждане в държавите членки и да прецени дали съществуват варианти, альтернативи на осъдителната присъда и да се препоръчат подобни решения на съдилищата. И ако да, дали подобни решения ще бъдат полезни. Така че ние бяхме призовани да подпомогнем политиката на и криминалистиката, борбата срещу а, терористите и радикализацията. Да, ние действително анализирахме информацията, съществуват альтернативи а, и все повече и повече, които се използват от а, различните а, съдилища. До преди години се а, налагаха само осъдителни присъди и затвора беше единствено решение – и в съдебните решения дори съда опоменава конкретна програма за, конкретни програми за дерадикализация, които, в които трябва да се включи съответното осъдено лице. Така че съда конкретно посочва каква е целта на съответната програма, а именно не само да се промени насилствено поведение, насилническо поведение. Идеята е също така, тези програми, те са насочени към идеологии, екстремистски религии и как погрешно се тълкува, например, исляма като религия. Ние разглеждаме всички тези практики. Нашите национални кореспонденти събират тази информация за Евроюст – те бяха номинирани във всички държави членки преди повече от 10 години. И това са прокурори, съдии, които са специали... работят в тази област. Те се срещат и обменят информация по различни операции, добри, най-добри практики, какви са правните проблеми, какви са заплахите от тероризъм. И от 2013 година обсъждаме като самостоятелен въпрос за съдебната система темата за дерадикализация. Каква, какъв е правният институт, институт на, а, на дерадикализацията? Какво е позволено в държавите членки? В някои държави членки това не е правен концеп, правен институт. Така че трудно може да бъде е, третиран този проблем на, и, или идеята, концепцията за дерадикализация. Освен това, разглеждаме дали законодателството а, позволява някакви альтернативи. В някои случаи само затвор се предвижда. Освен това, анализираме на какъв етап от съдебното производство прокурора или съда може да реши да наложи такава мерка, альтернативна мярка. И то, ако да, при какви условия? Т.е. да участва в програма за дерадикализация. Това е възможна мярка. Освен това, ние разглеждаме различните целеви групи – младежи, малолетни лица, жени, деца, момичета, които отиват а, до Сирия, които подпомагат чуждестранните терористични борци, бойци. Тези лица също са получили осъдителни присъди в някои държави членки. Ние разглеждаме инструментите за оценка на риска. Как да се разграничава между а, извършителите. Компетентните органи а, трябва да вземат решение не само а, съобразно състава престъпление, но и съобразно размера на заплахата, проистичат от извършителя. а, ние анализираме а, факта дали държавите членки разграничават между нискорискови и високорискови извършители, престъпници. И именно по тези въпроси е важно да има тясно сътрудничество между съдебните органи, а, между полицията и наказателното преследване. Нашето намерение е тясно да си сътрудничим с Европейския център за борба с тероризма в Европол. Това е също така едно изискване от изискванията, условията в програмата за сигурност. Ние анализираме необходимите стъпки, за да работим ефективно с Европейския център за борба с тероризма е, дискусията за а, лицата, които ще се връщат, а, тече в съвета и тя показва а, колко е важна ролята на Евроюз и в тази област. С това възнамерявам да приключа моята презентация и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Да, със сигурност ще има въпроси към вас. Това е много важен въпрос, който вие казахте. Различията между държавите членки защото съдебните системи, традиции са различни и те по различен начин третират именно този правен институт, тази концепция на а, чужестранните а, бойци. Мисля, че това е доста сериозен проблем. Благодаря за вашия анализ. А сега нека да преминем към Стефан Нилсън. Може би много от вас сте чули за така наречения Арос проект. Това е град в а, Дания. Стефан работи в полицията в източен Ютланд и той ще ни представи един много известен проект за млади, младежи и деца. Благодаря ви, че откликнахте на нашата програма, за да ни представите вашия проект за дерадикализация. Благодаря. Е, това е един общ преглед на това какво правим, как работим. На практика през 2007 година започнахме да противодействаме на радикализацията и екстремизма и а, първоначално се занимавахме с това да определим риска. Криминалния риск от радикализацията на базата на законодателството, възможностите за обмен на информация между отделни ведомства – Тоест, в рамките на съществуващата превенция на престъпността работихме. Нищо ново не, не се наложи да измисляме. И така мащаба на това, с което работим, 550 хиляди е населението, с което работим. 330 хиляди общо общината и Орхус е втория по големина град в Дания. Да, за да имате информация за и мащаби работим. Опита ни почива на около 400 доклада от последните 4 години, най-вече и исламистски и е, десни радикални организации, Отстранили сме десните е, радикал, е, радикалистски организации. Е, лява радикализация не сме имали. Повечето от случаите се разрешават чрез консултации, чрез социални услуги. Използваме съществуващите инструменти на социалните услуги като, като основно средство за превенция. 28 души за сега са били включени в менторство, програмата за менторство, която а, края на 2008-2009 година беше, е, беше финансирана по, по Еразъм и в момента е обичайна практика при нас. Сирийските доброволци 36 души от декември 2012 година до сега, които са напуснали е, е, Сирия в различно време, а за 8 сме получили сведения, че са убити, 18, 18 са върнали, 10 са все още в, в е, Сирия или Ирак, или поне това, това, това допускаме. Имаме и нови предизвикателства. ИДИЛ все повече и повече години, и повече хора привличат и много повече, повече, все повече и повече хора биват убити и ние трябва да работим с семействата им, да предоставяме консултантски, консултантска подкрепа като в същото време трябва да продължаваме да работим и по превенцията на радикализацията и в семействата сред братята и сестрите им. Това е триъгълника на, на превенцията ни, а, където по-голямата част от, от, от целевата ни група се самоиздържат следващата част се нуждаят от някаква помощ и много малка част от групата всъщност е- имат нужда от спешна помощ. Проведохме осведомителни кампании в училища, в образователни институции. въпросите на радикализацията, това къде могат да потърсят подкрепа, консултиране. Провеждаме семинари за професионалисти в отделни области, обществени семинари също така. Също така се опитваме да достигнем и до местните общности, да разговаряме с тях. Че значи, използваме най-вече социални услуги, но центъра, щабът ни е в Амстердам, Инфохаус се казва централата ни, защото там, там бе дадено началото на проекта. Групи за взаимна помощ, взаимно подпомагане, социални услуги, осигурявам оценка на риска, предварителни оценки. И и се занимавам вече и с хората, които се нуждаят от спешна дерадикализация по програмата. Това са хората, които вече са в сирийския контингент. подходът ни е същия, както и при извеждането от хора от страницата на организираната престъпност. Тук виждате външните ни сътрудничества, националните горешни ли, линии, Копенхаген, Подкрепяме всички усилия, които се полагат за дерадикализация онлайн. Но опитът ни показва, че все още е, екстремизма, радикализацията продължава да бъде нещо, което, което се разпространява между хората. Това е нещо, което се предава между хората. И за това има а, е, доста инструменти а, е, онлайн. Работим по превенция на радикализацията в семействата. А, а, има някои случаи, когато хора са отглеждани а, така в този дух. Работим в сътрудничество с университета в Орхус, община Копенхаген, която разбира се се сблъсква с подобни проблеми. Участваме в редица граждански мрежи и мрежи организации на практика работата на улицата на място. Инфохаус е, е нашата централа, където правим предварителната оценка и оценката на риска. Проследяваме информацията, която сме получили от всичките ни контакти, неправителствени организации, семейства, мрежни семейства. Семействата са един от основните фактори. Нашите усилия, разбира се, имат за цел да спрат присъединяването към, хора към, към тези потоци. Е, но същото има хора, разполагаме с информация на хора, които са заминали за Сирия, но, но се поддържа и връзка с а, а, хора, които са, които са останали, а, членове на тяхното семейство, роднини и можем да, да, да се срещаме с тях, да се опитваме да окажем натиск върху тях, да променят а, възгледите си. Ние се опитваме обаче единствено да помогнем на тези хора. Така че семействата са много, много съществено звено, много съществен на единица в работата ни. А, и така, какви, какви са дейностите ни, какви са интервенциите ни, консултиране, менторски услуги, социални а, услуги, извеждане от съответните кръгове, също и психиатрични услуги. Помагат е, тези, тези интервенции. И така през е, последните 10 години работа какво сме установили? Интервенцията трябва да става да, да идва от различни източници. Трябва да се върши едновременно от различни агенции и институции. Полицията не може сама да свърши това, социалните услуги също не могат сами. Те са специализирани в различни, различни области. Системата трябва да бъде максимално гъвкава, трябва да сте в състояние да работите с хора, които са в риск от радикализация, хора, които вече са радикализирани, хора, които са част вече от, от, от радикалната среда и хора, които са, са а, а, осъдени за тероризъм. Не сме работили с хора, които са осъдени на пробация, например. Обикновено са тежки присъди гледаме на себе си ето по този начин. Ето така се виждаме в мрежата на превенцията на радикализацията и а, екстремизма. Проучване и разузнаване. Това са разузнавателните служби, с които си сътрудничим поли... с полицейските е, участъци. Също набираме информация и е, съвместно изпълняваме превентивни дейности, но ние е, глеждаме на нас като трети и необходим стълб, който основно се концентрира върху превенцията. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте, че пътувахте до тук, за да говорите пред нас. Сега искам да благодаря на, на, и на а, онези от вас, онези колеги, които изчаках, останаха до сега, за да изслушат това, защото мисля, че качеството на, на презентациите е изключително високо. Сега следващия оратор. Господин а, Декершов а, той е послед... Него го приветствам. Той се присъедини преди малко към нас. Сега последният ни оратор за, за тази част от заседанието, господин Орел. Заповядайте. И добре дошли още веднъж. Thank you very much. Uh... Благодаря за това, че ме поканихте днес. За мен е удоволствие да съм тук. Казвам се Робърт Орел. Работя на терен и помагам на хората да излязат от насилствения екстремизъм. Работя в НПО Exit Швеция с хора, членуващи в неонацистки групировки. Ще представя нашата съвместна работа с РАН. Exit, това е работна група. Нейната цел е да открие лица, работещи на терен в Европейския съюз, които се интересуват да работят в областта на дейност на Run Exit. Това е предизвикателство, защото става въпрос за хора, които ще работят с екстремисти, проявяващи насилие. Нека видим на първо място някои от тенденциите и предизвикателствата. През последните 5 години кръстосваме Европа, провеждаме среща в редица държави членки с практикуващи от почти всички държави членки. Разглеждаме какви са техните каква е тяхната практика, препоръки, с какви предизвикателства се сблъскват и се стремим да от, откроим основните елементи в тази работа. Някои от тенденциите и предизвикателства са да се работи не само като практикуваш на терен в малко НПО на място, но и да се установят връзките, по-общите връзки с обществото като цяло. Това е интересно колко се интересува обществото да помогне на тези хора да се върнат в него от екстремизма? Понякога път става въпрос за крайно десни екстремистки настроени хора, някой път са крайно леви. Така че това е предизвикателство. Тенденцията сега предвид ситуацията в Ирак и Сирия, е, че ще има все повече хора, които ще се връщат от там. Та, трябва да видим как ще работим с тях, как ще ги мотивираме да се променят или да не се променят. Има голямо търсене за количество, т.е. повече хора, които да работят лично с индивидите в тези групи. Освен това, има и е, високи изисквания за качество на тази работа. Така че ако те не знаят какво правят, е, ефекта от работата им може да е много тежък. Трябва да се мисли и за резултатите, така че е добре академичният свят да разгледа и проучи такива програми. Това са тенденциите, и предизвикателствата, които сме извели от практиката през последните няколко години и с различни държави членки в Европа. Нека да разгледаме сега някои основни принципи, свързани с работата за напускане на радикализацията. Един основен принцип е, че въпреки съществуват различни идеологии, Пътеките изглеждат едни и същи, пътеките за влизане в групировките и също така са сходни видовете подкрепа, от която лицата се нуждаят. Насилствените екстремисти са в конфликт с обществото, те не харесват обществото, не няма доверие на правителствата, на различните власти, в различните власти, така че трябва да видим как да се подпомогне на тези лица от името на власти, на, в които те нямат доверие. Друго важно нещо е кой ръководи процеса. Тоест, клиента трябва да е с усещането, че ръководи процеса. Не можете да приложите мерки от А до Я за дадено лице, защото те са част от пакета. Не трябва да мотивирате това лице да предприеме е, съответните стъпки и да участва активно в този процес. Доверието е ключов елемент за хората, работещи с психотер... психия... Е, психотерапевтика и в социалната сфера. Това не е изненада. Колегата Александър спомена надежността, която е свързана с доверието. Много важно, за да се помогне на хората да се дерадикализират. Освен това, трябва да се работи с много ясен анализ за, на ситуацията за която става въпрос. Различно е, ако работите с лице, което е младо, или с някой, който е над 40 години, има семейство и така нататък. Така че трябва да се анализира конкретната ситуация на лицето. Има също така и потребност от, от поверителност екстремистите е, им са, имат параноя по отношение на заобикалящия ги свят, нямат доверие в никого и нямат доверие в онези, които се опитват да им помогнат. Така че работата трябва да се осъществява в условия на поверителност, да не бъдат излагани тези лица на медиите, да не бъдат издавани техните имена. И ние много строго съблюдаваме това правило, защото то е свързано и с впечатлението за нашата работа, което оставяме у другите. И също така работещия в програмата трябва да е в една безопасна среда. За да може едно лице да се върне в обществото, след като е било радикализирано, то трябва да извърви един дълъг път. Нагласите към обществото в тези групи са различни. Затова е много важно да се установи една безопасна среда, в която да се поставят под въпрос редица постулати и това е основен принцип. Накрая, работещите в тази сфера, какъв тип са те? Имаме две категории като цяло. Професионалисти, психолози, социални работници, специалисти по умствено здраве и така наречените бивши екстремисти, които имат собствен опит с дерадикализация, които могат да се възползват и да се опрат на този опит, за да помагат на други. Тази група бивши специалисти е много добра и ефикасна, но е необходима нейната работа да се подкрепя и от професионалисти. Ако се върна на един от въпросите, зададени в предходните панели, с какви хора работим, с какви въпроси се сблъскваме в тази работа. Дали се обсъжда идеологията и, и се казва, че тази идеология е грешна и трябва да се оборва. Обикновено не е такава нашата работа, защото тя не би довела до търсената промяна защото тези лица са програмирани. Те са свикнали да реагират пряко на критика, като дават заучени отговори. И основен елемент е да се работи по личните проблеми, в какво в какъв дом е израснал този човек, какъв, къде живее и да се подчертаят положителните аспекти на характера на това лице. Във връзка с това, семейство, приятели и общност са важни фактори. Чухме, че семейната подкрепа е много важна. Ако не искаме да има радикализация и на членове на семейството. И също тук този въпрос е свързан с обществото като цяло. Какво общество искаме да имаме и как е, ще гледаме на тези хора от тези групи? Ще, ги, ще им позволим ли да се върнат обратно в обществото? Имам 20 секунди за последните два слайда. От е, Стокхолмската програма през 2009 година на Европейската комисия стана ясно, че НПО и организации на гражданското общество са ключов участник в е, дерадикализацията, тъй като те са недържавни субекти и по-лесно създават доверие в взаимоотношенията с участващите в програмите. Но НПО-тата и гражданските организации не могат да се справят сами. Необходимо е правителствата на държавите членки да си сътрудничат с тях. Те трябва да отговарят на сигнали, но и да ги подпомагат чрез финансиране, сътрудничество с различните власти, държавите членки. Благодаря ви. Благодаря и на трима ви за тази работа. Въпроси? Благодаря ви. Имам въпрос към представителката на Евроюст. За затворите. Работата там работата срещу и борбата срещу радикализация. Дали са правили усилия да се правят проверки на имамите? Защото имамите в Европа, които са обучени тук в Европа, са тези, които имат контакт с затворниците. Знам, че повечето държави членки позволяват на имами от Саудитска Арабия, например, да идват е, и да установяват контакт с е, населението. И това е много сериозен проблем, защото радикализацията и пътя до нея е много лесен. Искам да попитам, колко градове има като Арус, които имат подобна програма в Европа? колко градове в Европа имат финанс, финансирането, да не говорим за капацитета. Има предвид експертиза, експерти, стратегия и така нататък, но финансите за реализиране на подобна програма. И точно тук влиза в играта всъщност всички мерки за ограничение на бюджета. Благодаря, господин председател. Господин Бекер има думата. Искам да попитам каква е ролята на, за полицейското сътрудничество, сътрудничество между полицията и а, е, разузнаването. Коя от държавите членки няма такова сътрудничество или то е неуспешно? И какво може да направи Евроюст за подобряване на тази клуб. Това сътрудничество, това сътрудничество наистина е основно за постигането на успех. И аз имам, ако позволите, един бърз въпрос <laughs> към госпожа Ван Нюкерк. Вие получавате най-много въпроси. Евроюст наистина е много интересна организация. Как вие третирате а, и се справяте с а, чуждестранните туристични бойци. Все пак тук става въпрос за национална компетентност. Ако имаме а, е, двама съди от различни държави членки, знаем, че това са национални правомощия. Въпреки това, ако имаме някакъв международен случай, в който са, а, е, участват няколко а, е, страни, да речем, имаме високо радикализирани, радикализирани хора, например лекар, който е ходил в Алепо и се връща. Въпросът ми е, имате ли насоки? Каквато бъде поли... съдебната политика? Политиката на осъдителни присъди? Твърде сложно ли е? Има ли трансгранични а, а, правомощия, компетенции Евроюст, когато говорим за тези теми, които са подопечни на националната уредба? Защото, а, както казах, може да имаме един лекар, а, иде, идеалист, който е бил в Алепо и се връща. И това е всъщност много опасен случай, защото този човек с неговия идеализъм, така наречен, може да убие хора. Ако нямате решение, може да кажете, но все пак трябва да видим какво може да се направи. Да, благодаря. Ще започна с отговор на първия въпрос за затворите. Да, в Евроюст обсъждаме също тази идея, как да се работи в затворите. Ние знаем, че а, някои държави членки а, работят с имами, които а, отиват в затворите. А, не получаваме винаги информация за происхода на имамите, но аз мога да се обърна към националните компетентни органи и мога да а, ви дам отговор, по-подробен отговор но ние знаем, че а, участието на имамите в дерадикализацията в затворите всъщност има доста сериозен принос. По втория въпрос. Сътрудничеството между всички заинтересовани страни. Да, жизнено важно е това сътрудничество, но това не е нашия мандат на Евроюст. <laughs> Да кажем, че какво не работи, в, къде в кои държави членки, не, не се, няма такова сътрудничество, защото идеята е всъщност в целият този процес на обена информация да се включат, включат компетентни органи на всички нива, между всички заинтересовани страни. В противен случай информацията е непълна и това а, може да ощети нашата борба. Нашата борба е всъщност на различни нива, на много нива. Към това се стремим. Последнъж следващия въпрос. Отговорите са сложни. Мандатът на Евроюст е не е да изготвя насоки и по отношение на осъдителните причини, защото всеки е, е, казус е сам за себе си. В Евроюст ние предоставяме подкрепа за улесняване, насърчаване на съдебното сътрудничество. Ако има, например, искане от една държава членка или когато има издадена за европейска заповед за задържане, ние можем да а, ускорим процеса, можем да а, а, организираме а, паралелни акции за обиски в различни държави членки. И по този начин се надяваме да се постига по-бързо напредък в определени казуси. И има доста вече такива казуси, които показват, че без намеса на Евроюст напредъкът не би бил възможен. Разбира се, че нашите колеги, които работят, прокурори, които работят на национално ниво, са специалисти в тази област, те се срещат. често ние се нуждаем от мрежа, която да се бори срещу мрежата на терористите. Прокурорите, например, от държавите членки могат да се учат помежду си какви са проблемите по конкретни случаи. Случаите са различни не само а, чуждестранните бойци, но и мрежите за вербуване а, или терористски организации, защото една терористска организация всъщност набира терористи, върбува терористи. Какви са предизвикателствата пред а, съдебната система? Така че ние подпомагаме компетентните органи и те могат да се получат помежду си. Стефан Нилсън. Имате един има ли други проекти, например, като този в Арас? Ами не е съвсем така, че да няма. Датското правителство се опитва да превнесе нашия модел на национално ниво и да го да, да го е, интегрира, така да се каже, в различни полицейски а, служби. Разбира се, че проблемите не са еднакви навсякъде, но Идеята е нашия проект да се превърне в национален модел. Е, може би и нашето министерство ще предпочита аз да кажа, че този модел не е от града Арен, самия датски модел. По въпроса за финансирането. Може би ще ви очуди, но нашият проект е доста ефтин. Възлиза на около 800 000 евро. Е, в някои случаи може и до милион евро. Това е една огромна мрежа за социални а, е, услуги, да се каже. Мащабът е доста голям. Така че от а, е, гледна точка, от различни гледни точки, това е доста ефтин проект. Виждам, че искам да попитам, ако имате още изказвания, може да а, го направите. Господин Декерхов беше доста търпелив. Разбира се, темата е много сложна, комплексна. Въпросите са преплетени помежду си. И ние се опитваме, разбира се, да подходим единно, цялостно. И разбира се, разглеждаме проблемите на така наречения съюз за сигурност. И с това искам да благодаря на господин Декерхов. Имате думата за едно кратко изказване. Може да останете на мястото си. Искам само да кажа за протокола. Господин Декерков е координатора за борба с тероризъм в Европейския съюз. Имате думата, господин Декерков. Съвсем накратко вече, доста късно стана. Първо искам да поздравя вас и вашата комисия за това, че вие за първи път включвате в дневния ред тази тема. Поканихте блестящи оратори, безплящи гости, изтъкнати гости. И сте наистина подбрал темата много умело. Тук не става въпрос само за затвора. Става въпрос и за рехабилитацията, ресоциализацията на тези хора. И това е много добра новина. Физическия срив на халифа, халифата. Разбира се, че Даеш ще се опита да а, вербува а, единични лица, Рашид Касим, например, във Франция, който използва е, е, закодирани послания в интернет и така нататък. Казах, че рехабилитацията е също тема важна, особено за тези, които се връщат от районите на военни действия. Първо ще кажа какво правим ние тук в Европейския съюз. После ще коментирам някои от изказванията. Какво прави Европейския съюз? Повече от 9 години заемам този пост и съм впечатлен от напредъка, постигнат в нашия политически отговор. Това не е достатъчно, трябва да продължим да работим, както и държавите членки. Но ние сме помадрели, отколкото в началото. Спомням си, когато изготвяхме първата европейска стратегия, беше някъде през 2004 година, това бяха някакви предположения, нещо написахме възоснова на това какво предполагахме. Така че от тогава сме постигнали значителен напредък, както в ЕС, така и извън. Миналата седмица бях в Йордания. 10 милиона евро се предоставят от ЕС към много голяма програма. Ние консултираме е, е, правителството, имаме експерти, които са по места на терен, работят да разберат проблема с е, джихадистите. Подпомагаме от друга страна НПО за намирането на конкретни решения. Освен това бяхме в Турция. И честно казано, Нашите партньори бяха много, много благодарни да работят съвместно с нас по съставането на стратегическа комуни... Комуника... съобщение. Съобщението за... на комисията от юни месец е много интересно. Допълнение към класическата превенция, която е разработена от Генерална дирекция вътрешни работи, то комисията всъщност разглежда в друг вид политика а, а, вариантите за борба с а, тероризма, например, образование, обучение, квалификация, спортни дейности, и култура и така нататък. Така че това е много важно да се мобилизира средствата от различни а, а, фондове, програми, Хорезен 2020, Фонда за стратегически инвестиции и така нататък и така нататък. И това е много добро начало. Освен това, да спомена една инициатива на комисията, възоснова на американски опит, така наречения виртуален еразъм – Като 200 хиляди арабски граждани са участвали в онлайн езикови курсове и други курсове. Искам да кажа, че ние сме прагматични. Първо се опитваме да разберем профила, мотивите и ние сме идентифицирали три основни групи мотиви Второ, интернет и а, затвор. А, много трябва да работим по тези теми. Напълно съм а, съгласен това, което казаха Лопеса Агиля, че всъщност инициативата на комисията е наистина прекрасна, защото малките държави членки всъщност не могат да се справят и нямат същия диалог а, с гигантите интернет доставчици интернет компании. Не става въпрос само за радикализация в интернет, но ако желаете всъщност да покажете, да, да имате осъдителна присъда, например, за възвръщенци, вие трябва да имате достъп до цифрови доказателства, доказателства в интернет. Трябва да получите бърз достъп, да ги намерите. Така че Какво това, което сме, можем да кажем, че нашият опит е от публично-частните партньорства е много добър и трябва да се подобрява. Освен това, системата за флагване в интернет, даване на сигнал. Естествено, че ние трябва да гарантираме свобод, свободата на словото. И убеден съм обаче, че интернет-компаниите трябва да отстраняват още повече съдържание от интернет-платформите – Е, чухме какво казаха и Европол, 70 хиляди станици съдържания са отстранени. Ма това е капка в океана. Когато интернет-компаниите използват автоматични системи за отстраняване на съдържание, то смятам, че още по-добре можем да се справим с проблема. Искам да спомена също така една друга много добра инициатива, Еглив. Това е един вид алгоритъм, е, същия, който е ем, разработен за осърняване на съдържание с педофилско, е, на страници с педофилско съдържание. Тоест, много добре работи, защото един от проблемите е скоростта. Скоростта, с който тези хора качват в интернет незаконно съдържание. Затова ние предлагаме а, механизми за автоматично отстраняване. Да, друг а, въпрос. Естествено, че се нуждаем а, от друг вид съдържание. Комисията предоставя 10 милиона евро. 10 милиона евро обаче не са достатъчни. И затова аз бих желал а, тези интернет компании, които получават европейски средства, да съфинансират, и, например, частни а, средства. Това не са а, правителствата само. Просто за да подпомагаме а, изтъкнати а, личности, които а, да са противовес на риториката и пропагандата на ДАЕШ. Комисията а, също така има и други инициативи, конкретни срещи и форуми. А, по темата, например, за радикализация в затворите. 6,5 милиона евро са предоставени на комисаря Кинг, който да ги пренасочи към държавите членки, различни програми за рехабилитация на затворници и за изготвяне на методология, защото ние трябва да се учим един от друг, как да анализираме тези, този насилствен екстремизъм. Сега, не смятам, че тези 6,5 милиона са разходени, което е доста разочароващо. Тоест, като има пари, нека да се възползваме от тях. Евроюст спомена също, че а, наблюдават а, осъдителните присъди и как а, в наказателните производства какъв профил а, се очертава за извършителите. Това е не е лесна задача. А, освен това, това не е лесна задача а, да се обясни на държавите членки да не издават моментално а, осъдителни присъди, да не, да не, това да не е единственото решение. Ако имаме един терорист, който обаче не е убивал, а, може да бъде включен в а, програма за рехабилитация, например. И на трето място, съвсем набързо, аз, кои са предизвикателствата, проблемите, по които трябва още повече да работим. Възвръщенците. Ще представя на министрите по вътрешни работи на 8 декември или на 9 декември един а, документ за изготвяне на политика, насоки как да третираме възвръщенците. Няма да повдигам, въп... например, това е подобряване на обмена на информация, забиране на по-добри доказателства, например, тяхната дейност в Ирак, ролята на Евроюст, като важен фактор за изготвяне на политика да ангажираме нашите съседи, да започне на първо място с Турция, Йордания, Ливан. Но, както казах, Рехабилитацията е много важна тема, както и третирането, работата с деца и а, жени. Аз съм впечатлен от този проект в Дания. Има такива проекти в Нидерландия, в Германия, в Великобритания, но да бъдем честни, държавите членки трябва по-бързо и по-ефективно да работят, да а, стартират повече такива програми за рехабилитиране, защото повечето възвещенци може би ще бъдат готови да се включат. Сега, жените и децата. Това са жени и деца, които да речем са прекарали една до три години в калифата. Те са били изложени на насилие там. Живяли са в контекста на насилие. И едно дете, което, например, е било на 9 години и се връща тук, то може наистина да се превърне в а, а, терорист. Например, един друг пример. Салафистска организация в Германия се опитва да радикализира младежи. Няма да отворя котията на Пандора. Но въпреки това искам да кажа нещо тук пред Европейския парламент. Нещо, което не се упомена тук. Ролята на идеологията. И вашата комисия, например, може да изследва този въпрос. Какво можем да направим по тази тема? Идеологията. И как да подкрепяме трети страни? Генералният секретар на ОНЕ упоменава в а, плана за действие и моли всеки член на ОНЕ да изготви стратегия за превенция на насилствен екстремизъм. И госпожа Могерини се ангажира да подкрепи а, страните около, от Средиземноморския регион, които помагат Туни, Тунис, например. с, споменах Ливан също. Това е нещо, което ние не само можем, а трябва да направим. Това е моята гледна точка, след като изслушах вашите изказвания и коментари. Благодаря ви много, господин Киршов. Гостите ни трябва да си тръгват след малко. Някои вече трябва да си тръгват. Съжалявам, че хора излизат по време на вашето изказване. Благодаря ви, че ни слушахте. Всички това, с които ни е, послушаха. Благодаря на вас, господин Киршов, че ни запознахте с, с подхода на съвета. Благодаря на Томс, на господин Бекер, на Гомеш. 6 часа, 6 часа работи на заседание на комисията днес. Високо ценим това. Благодаря на всички колеги, които останаха до 18 часа. Господин а, Кешов, благодаря ви за всичко, което вършите. Е, бихме искали да поддържаме близки отношения с вас и връзка в бъдеще. За нас това е, това е, е много важно. Благодаря на гостите ни за чудесните презентации. Благодаря още веднъж на вас, колеги. Ако може и на докладчик от мое име да благодарите. Още веднъж ви благодаря. Край на заседанието. О, искам обаче още нещо да кажа. Ще да кажа, ако може е, да изчакат колегите да дойде. Ще да кажа по-рано на колегите да изчакат да дойде заместника посланика, но, но не успях е, преди да се тръгна. Благодаря.